Заседанието започва. Дневен ред, точка 1, приемане на дневния ред. Като председател предлагам да не се занимаваме с точка 7. Това е точка за посещението в Южна Италия, в Розарно. Знам, че членовете на делегацията вече са се срещнали и че Програмата вече се разработва, така че смятам, че можем изцяло да имаме доверие на колегите с цялото организиране на тази проучвателна мисия в Розарно. Моля, обърнете внимание, че има допълнение към дневния ред. Веднага след гласуването ще изслушаме кратко представяне от Европейската комисия. Добре дошъл на представителя на комисията за предстоящите инициативи и най-вече споразумението за принципите за защита на данните между Европейския съюз и САЩ. Ако няма възражения, дневният ред се смята за прият. Така че нека да преминем към втора точка – съобщение на председателя. Първо, предлагам да одобрим кандидатурите, предложени от координатори за следните докладчики. Рул Румева от Зелените за равнопоставеност на лица, независимо от вероисповеданието, уврежданията, възрастта или сексуалната ориентация. Второ, Ливия Ярока от НП за доклад по собствена инициатива по ситуацията на ромите в Европа. Трето, Ана Гомеш от Социалистите демократите за доклад по собствена инициатива за съобщението на Комисията до Европейския парламент и съвета за укрепването на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз. Четвърто, госпожа Кинга Гал като докладчик от НП, е, от НП е, като докладчик по становището за присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за човешките права. Пето, Антигони Пападополо от социалистите и демократите за становище по общностния подход за предотвратяване на природни бедствия и на аварии. Няма възражение, доколкото виждам. Тогава препоръките са одобрени. Сега. Трета точка. Това е споразумение между Европейския съюз и САЩ за обработката и предаването на данни за финансови операции от Европейския съюз към САЩ за целите на програмата за проследяване на финансирането на тероризма. Тук ще имаме и гласуване. Ще трябва да гласуваме. Така че предлагам да действаме по следващия начин. Вие знаете, че тази сутрин председателския съвет реши да запази за пленарната сесия обсъждането на въпроса за програмата за проследяване на финансирането на тероризма и ще има препоръка да се гласува в пленарна зала. Напомням ви, че миналата седмица обсъждахме присъствието на господин Фол и господин Бутерели споразумението за програмата за проследяване на финансирането на тероризма между Европейски съюз и САЩ. Сега ще гласуваме по проекто препоръката на нашия колега и докладчик госпожа Жанин Хенес Плашерт. Моля ви да обърнете внимание върху следното. За да избегнем рискът от непоследователност, парламент трябва да гласува след процедурата за даване на съгласие, както е предвидено от Лисабонския договор и само едно гласуване е допустимо. В случай, че това споразум... в случай с това споразумение докладчикът предостави на всички на своите проекто препоръки. Предложението на докладчика е да се забави даването на съгласие за такова споразумение. за да гласуваме правилно, ние всички трябва да знаем, че ако вие гласувате за препоръките на докладчика, това означава, че вие отхвърляте предложението. Така че ако гласувате с да за доклада, вие с това гласувате с не, т.е. срещу споразумението. И обратното. Ако гласувате срещу доклада, това означава, че не спазвате препоръките на докладчика, т.е. одобрявате изключването на споразумението. Така че ако гласувате с не или срещу доклада, вие гласувате за споразумението. Да, господин Бузотил, по процедурен въпрос ли? Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих искал да поставя два въпроса за процедурата която може да въздейства върху действителността на гласуването ни. Има два въпроса и искам да вземете ясно решение по тези два въпроса, защото това има пряко отношение към нашата процедура и нейната легитимност. Първият въпрос е въпросът с писмения превод на документите. Ние получихме този доклад само на един език. Според мен този доклад трябва да бъде предоставен на всички официални езици, за да можем да работим по гласуването. Второ, искам да поставя въпроса за гласуването, което ще предприемам и значението му. Докладът пред нас ни препоръчва да не даваме съгласието си за споразумението по SWIFT. Това ясно означава, че ако се гласува за. Тоест, ако се съгласим с докладчика, това означава, че няма да дадем нашето съгласие. Но онези от нас, които искат да се сключи споразумението, днес при това гласуване нямат възможност да изразят своето мнение, защото ние сме помолени да гласуваме само за или срещу неприеменото на споразумението, а не за това да се приеме гласуването. Затова смятам, че има проблем с процедурата. И бих искал да ви помоля много ясно да посочите вашето решение, защото то ще повлияе върху процедурата, която спазваме. Надявам се, че достатъчно ясно съм се изразил. Аз вече ви писах за това, но смятам, че е важно за протокола да получим ясно решение от вас, защото това влияе върху легитимността на нашето гласуване. Благодаря ви. Да, виждам, че няма други желаящи да се изкажат по процедурни въпроси. Господин Бузотил, разбира се, отбелязваме вашето изказване, както обикновено. О. Приемаме вашите въпроси за процедурата и разбира се, времето за извършване писмения превод. е важно. Затова изцяло съм съгласен с това, че следва да се ускори процеса на писмения превод, така че всеки депутат да може да получи текста на съответния официален език. Т.е. трябва да бъде извършен превод на всички официални езици, така че всички депутати да знаят съвсем точно за какво ще се гласува. Така че ние предаваме това послание на секретарията, за да се гарантира, че работата се извършва надлежно. Що се отнася до вторият ви въпрос? Той се отнася до предмета на гласуването. Точно за това посветих една минута за обяснения, а именно, че в съответствие с правилата, които действат в момента, в съответствие с Лисабонския договор, тук имаме процедура за даване на съгласие. Първо, в парламентарната комисия. Това означава, че ние гласуваме по доклада и по препоръките в доклада. Така че ясно посочих – че препоръките в доклада са насочени към това тази парламентарна комисия да не дава своето съгласие за сключване на споразумението. Да не се дава съгласие за споразумението, което има задължителна правна сила във връзка с споразумението. Тоест, по този начин се замразява влизането в сила на споразумението, което трябваше да влезе в сила на 1 февруари. Това означава, че споразумението няма да има правна сила. Но това окончателно ще се реши на пленарно заседание следващата седмица, така че имаме още една седмица. Ние тук ще изпълним нашия дълг и ще гласуваме по препоръките. Препоръките са да се гласува срещу съгласието за доклада. Т.е. у нези, които ще гласуват за доклада, де-факто ще гласуват срещу споразумението, а онези, които ще гласуват срещу доклада, ще гласуват де-факто за споразумението. Що се отнася до съществото, то ние подробно и многократно сме обсъждали това досие. Обсъждахме много пъти. Както програмата за проследяване на финансирането, така и споразумението по SWIFT. Тоест, сме имали достатъчно време да обсъдим досието по същество. Сега е време вече да гласуваме по препоръките на докладчика. Сега давам думата на секретарията, за да дадат разяснение във връзка с писмения превод. Уважаеми евродепутат е получил отговор от пленарните ни служби. Там е описан модел, който трябва да бъде използван за това гласуване. Гласуването всъщност се прави по една препоръка части от които не са преведени на всички езици. Тази част би могла да не бъде гласувана, поне такива са правилата, но самото споразумение съществува на всички езици, така че ако настоявате своята точка, свързана с процедурата, може да се гласува по самото споразумение също. Да или не, може да гласувате там. Но тогава докладчикът ще ви препоръча да гласувате против. А онези, които искат да подкрепят споразумението, ще гласуват за. Но това пък означава, че споразумението ще отиде в пленарна зала, където ще е записан резултата от гласуването. Няма да бъдат включвани частите, които са или не са превеждани. Така че има правила. Ако искате, може да гласувате по препоръките и ако има такива, които са против, пък може да гласуваме не по препоръките, а по споразумението. Maybe the, maybe the а, координаторите, ако може да вземат решение, за какво гласуваме? За доклада ли или за споразумението? As it stands. Може би процедурата каквато е в момента да запазим. Мисля, че трябва да следвам процедурата каквато е тя. Правната служба ни обясни, господин Дънстън наистина ни изпрати един имейл, като обясни отново Разбирам, че има проблеми с превода на езиците, но всички докладчици в Сянка решиха, че ще се работи на английски, защото времето ни притиска. А от друга страна пък конференцията, извинете, председателския съвет ни даде такъв мандат, който получихме чак на 26 януари. Не може да очаквате аз да направя доклад и всичко да се преведе за две седмици само. Много се извинявам. Може да помоля устните преводачи да прочетат, да кажат думите withhold consent на всички езици, защото в крайна сметка само това не е преведено. Uh, Групата на социалистите и демократите, господин председател, напълно подкрепя докладчика, с изключение на последната част. Не искаме да се изчете всичко. Иначе подкрепяме всичко, което каза. Благодаря, казва председателя. Госпожа Мастелла. Президента, лей много гарбо garbo istituzionale ha posto да, благодаря. Повдигнахте въпрос, всъщност, който е доста важен и интересен по думите на господин Бозотил. И обясненията на генералния секретар всъщност ни помогнаха да разберем, че или имаме много, или имаме малко бюрокрация. Така че липсата на време в никакъв случай не би трябвало да бъде оправдание за липсата на превод. Става дума за съдържание на изключително важен документ. Така че без да искам да опровергавам думите на когото и да било, бих подчертал, че ако има време и ако е възможно, дадат се, съществуват съответните условия, защо да не поработим малко повече по този въпрос? не знаем всъщност за какво гласуваме. Дали гласуваме за, дали гласуваме против и за или против какво точно. Парламентарните процедури са недвусмислени по този въпрос. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Конанимо, симплементе... Eh, да, просто искам да поясня нещо. А именно, съществува документ. Важен, много важен, дори бих казал, който съвсем наскоро бе дескласифициран, разсекретен. И тъй като съвсем неодавна се случи това, просто за това не можахме да го включим в дебата. Какво имам предвид? Имам предвид окончателния, вторият и окончателен доклад на съдята Бругер. Въпросният доклад е достояние на малцина и мнозина са в неведение относно неговото съдържание. А съдържанието му съдържа заключения, които следва да са обект на нашето внимание. Нещата не са маловажни, особено когато става дума за мнение на, на съдията Бругер. Така че, господин Лопес Агилар, призовавам ви да се произнесете по въпроса. Благодаря. Благодаря. Процедурен въпрос. Председателския съвет тази сутрин реши, че днес следобед ще се гласува. И аз предлагам да гласуваме. Сеньор Ромева? Господин Ромева? Софи Инвелд? Софи Инвелд. Uh, eh? procedural grounds. Yes, there is, there is a legal question here. Възникна въпрос от правно естество. Ако някой повдигне въпроса за това да се гласува за споразумението, а не за препоръките или доклада, а препоръките не са били раздадени на всички официални езици, то тогава трябва да има консенсус по гласуването, за да не възникне такъв правен проблем по процедурата. Така че ще гласуваме. Но какво ще гласуваме? Препоръките или споразумението? Нека да изясним нещата. Думата ли искате да вземете отново, Жанин? Товарис. Таварес, point of order? The outcome of this vote on the report... Резултатът вече е обяснен и преведен за всички. Така че всички знаят какъв ще бъде резултата, ако гласуваме по доклада. От друга страна, всички са запознати с текста на споразумението. Затова да гласуваме по доклада. Първо Алваро. Благодаря. Не е процедурен въпрос, който искам да повдигна. То е въпрос към докладчиците в сянка. Докладчикът каза, че се обърнала с молба към а, координаторите, дали това да бъде на английски. И се постигнало съгласие. Всички групи са казали, че нещата ще бъдат на английски. Очаквам докладчиците в сянка да докладват на своите групи. Ако има проблеми, да, ги повдигнат. Но тъй като това не е станало, а, а колегата е работил по въпроса, не мисля, че сега е момента да бъде повдиган. Значи, вие сте го знали, е трябвало по-рано да го повдигнете. Искам да разбера от докладчиците в сянка дали са били против или не. Софи, well, I, I really... Софи има думата. Искаме НП отново да преразгледа това си искане. Всички знаем за какво става дума. Хайде да не забравяме, че споразумението до миналата седмица съществуваше само на английски. Преговорите бяха водени от министрите и текста бе записан на английски. Нашия парламент носи отговорност и тя е да поеме позиция. Хората чакат да излезем с позиция. Всички знаят какво е заложено и това е един а, формален процес сега. Дали ще гласуваме за доклада на госпожа Хенес или ще гласуваме по самото споразумение, няма значение. Трябва да поемем отговорността и да гласуваме. И искам НП да поеме тази отговорност също както всички ние. Mr. Busutil, do you agree on that? Господин Бусутил. Thank you, Mr. Chairman. Well, I can, I can start. Искам да започна и да кажа на Софи, ние приемаме сериозно нашите отговорности и знаем, че носим такава отговорност. Нека гласуваме, моля, по препоръките на докладчика така както бе планирано. Стига, разбира се, съвсем ясно да се запише в протокола, че ние сме повдигнали съмнение по отношение на валидността на тази процедура. About... И така, заключението е следното. Ще продължим така, както обясних в началото. Ще гласуваме първо ще изслушаме докладчика, госпожа Плешарт, и след това ще дадем думата на представители на комисията, представители на комисията, Европейската комисия, извинете. Just, just, just... Докладът и след това да се гласува, така ли? Госпожа Ханес Плешерт. Няма да говоря подробно, защото мисля си, че моето обяснение Микрофонът ми е включен, може би трябва да си сложите слушалките. Няма да говоря подробно, защото моето обяснение е достатъчно ясно и участвах в много заседания и срещи с колегите. Аз препоръчвам комисията да не даде своето съгласие, защото има сериозни правни възражения и някои основни принципи, като принципа за пропорционалност, са нарушени според сегашните условия на споразумението. Подчертавам също, че съветът не е дал на парламента достъп до всички имащи значение документи и не е отговорил на нашето искане да имаме достъп до преговорите по споразумението. И искам да кажа, че всички колеги, които са били изнудвани и подложени под натиск, искам да кажа, че сегашното ни гласуване няма правни последици за споразумението. Обаче това е много сериозно предупреждение към съвета преди пленарното заседание следващата седмица. Парламентът не съществува само да се съгласява с това, което прави съвета непрекъснато ни се казваше, че всичко ще бъде наред, само че утре, но ние трябва да проявим търпение. Не можем да съгласяваме с такива абстрактни обещания и искаме всичко да бъде ясно още сега. В момента топката е в полето на съвета и съвета трябва да действа. Отлагането на гласуването в пленарна зала може да бъде обмислено, но при определени условия. И искам да изпратим това послание до властите в САЩ, до Европейската комисия и до съвета. Благодаря ви. Okay. Thank you. Благодаря ви. Госпожа Хенис Плашард иска да каже, че няма да продължаваме с дебата. Господин Бозутил, искате да вземете думата? Не. Добре, нека да преминем към гласуването. Само ви напомням, че гласуваме по препоръките в доклада. Гласуването по споразумението ще бъде след една седмица в пленарна зала. Сега гласуваме по препоръки. Т.е. ако се гласува за препоръките, означава гласуване срещу споразумението. А ако се гласува срещу препоръките, означава, че ще се гласува за споразумението. Извинете, има 59 карти и 55 члена на Европейския парламент. Т.е. има 4 карти в повече. Добре, благодаря. Are we all set and ready? Всички ли сме готови да гласуваме? Всички ли сме готови? Поименно гласуване. Поименно гласуване. Започва гласуването. No, no, no. Now, now we are voting nominal. В момента се извършва поименно гласуване. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. So, Одобрен е доклада, докладът е прият. Следователно, препоръката е да се отхвърли споразумението. Дали да е ясен? Okay. Then let's proceed. Добре. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Моля ви. Движение на лица с визи за дългосрочно пребиваване. Уважаеми колеги, моля ви. Почитайме депутати в Европейския парламент, моля, заемете местата си или останете по местата си. Сега гласуваме по консолидирания проекто доклад на господин Коелю за визите за дългосрочно пребиваване. Доклада обхваща две предложения на комисията, предоставени преди влизането в сила на Лисабонския договор. Тези две предложения се отнася до процедура за съвместно вземане на решение и решението, което беше взето, беше да бъдат те слети, за да се продължи с единна процедура. Бяха предложени пет изменения, но те после бяха оттеглени. Комисията по правни въпроси предостави своето становище. Докладчикът заедно с докладчите Сянка проведе преговори и постигна компромисен текст заедно с Испанското председателство, за да се постигне съгласие на първо четене. Текстът на компромиса беше разпратен вчера на всички членове на комисията Либе, заедно с списъка за гласуване и проекта на законодателната резолюция. Предлагам да имаме две гласувания. Първото гласуване ще бъде върху компромисния текст като цяло. Второто гласуване ще се отнася до проекта за законодателна резолюция. Само в случай, че компромиса е отхвърлен, и ще трябва да гласуваме точка по точка, то тогава, само тогава ние можем да използваме альтернативния списък за гласуване, който също беше разпратен до членовете на Либе вчера. Ако сте съгласни с тази процедура, давам думата на докладчика господин Коелю и след това ще помолим представителя на Испанското председателство. Ако компромиса е прият от Либе днес, то тогава председателство ще потвърди, че ние ще получим писмо от Корепер. Queria agradecer a todos os relatores Sombra и e também à Comissão Europeia. Много благодаря на всички докладчици, както и на представителите на комисията и на съвета и по-специално на Испанското председателство. Благодаря им за сътрудничеството, за съдействието им с мен. Крайният текст, значи, отразява мненията на всички нас, докладчици в Сянка и моето мнение и стигнахме до консенсус в резултат на много заседания. Свободното движение на хора, притежаващи дългосрочна виза, отразява изискванията в областта на сигурността опазването на личните данни, както и правото за получаване на информация, за достъп до информация. Смятам, че успяхме да включим всички направени е, коментари и бележки и в резултат имаме балансиран доклад. Влизат вече в действие нови законодателни инструменти, които отменят правото за свободно движение на притежателите на дългосрочни визи. Ето това бе причината, поради която се наложи бързо да реагираме, за да избегнем, за да избегнем таз, този законов луфт. Благодаря. Благодаря ви, господин Коелю. От името на Испанското председателство Хосе Мануил Родригес. Е- Много благодаря, господин председател. Както всички знаете, както и чудесно обясни депутат Коелю, парламента, съвета и комисията, както испанското председателство, работиха на бързи обороти, за да преодолеят тази законова пречка по пътя на свободното движение на притежателите на дългосрочни визи. Целта бе това да се уеднакви, да се приведе под общ знаменател с документите, разрешаващи пребиваване в някои от държавите членки. През последните седмици стигнахме до извод, който е същия като извода на докладчика, а именно, че става дума за балансиран документ, установяващ равновесие между свободното движение на хората в пространството Шенген и изискванията за сигурност. Някои държави членки имат конкретни изисквания, които бяха задоволени по един или друг начин, но всички или по-скоро голямата част от държавите членки са единодушни. Благодаря ви. Когато имаме повече информация с по-конкретни данни, ще ви ги предоставим. Благодаря ви, господин Родригес. Сега господин Нант от Европейската комисия. Тук ли е той? Никой не взима думата. Добре. Тогава ще гласуваме. Ще има две гласувания и двата по електронен път и двата по именни. Първото гласуване по компромисния текст като цяло. Започва процедурата по електронно поименно гласуване. Гласуването приключи. Good. The compromise text... Компромисният текст е прият. Сега продължаваме с второто, второто гласуване по проекта на законодателната резолюция. Започва гласуването. The vote is closed. Гласуването приключи. Благодаря ви. Резолюцията също е прията. The vote in plenary... Гласуването в пленарна зала ще се състои по време на сесията през март в Страсбург. Преди гласуването в пленарна зала, Комисията по правни въпроси ще трябва да одобри промяната на правното основание на регламента поради сливането на двете процедури. Като председател изпратих писмо до Комисията по правни въпроси и помолих за тяхното одобрение. Беше ми съобщено, че Комисията по правни въпроси ще изкаже своето становище на 8 март 2010 година по време на пленарното заседание в Страсбург. Now we are opening Сега имаме възможност да изслушаме господин Фол, директор на Генерална дирекция в Европейската комисия, да ни съобщи за предстоящото споразумение за защита на данните. Господин Фол, заповядайте. You, Chair, Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Европейската комисия и съответните председателства на Европейския съюз обсъждат принципите на защита на данните с САЩ вече от доста време. Имахме мандат за тези преговори. Този мандат бе удължаван многократно по време на различните председателства. Опитвахме се да намерим общи допирни точки между правните ни уредби за защита на личните данни. Има много общи допирани точки, но трябва да се отбележи, че има и огромни различия. В различни формати сме обсъждали дали бихме могли да достигнем до определен набор от принципи. Част от тях си остават спорни и ще подлежат на по-нататъчни дебати. Тъй като Лисабонският договор вече влезе в сила, ние считаме, че е дошло времето тези принципи да бъдат прияти по един много по-задължителен начин. Затова Европейската комисия възнамерява да предложи един мандат за официално водене на преговори за постигане на спогодба между ЕС и САЩ за защита на данните, както и за обмена на данни и принципите за този обмен, като става дума за данни, обменени за правоохранителни цели. Знаете, че това е един въпрос, който трябва да бъде обсъждан с цялата общественост. Процесът започна на такива дебати и преди да се обърнем към вас, всъщност съветът преди да се обърне към вас също с а, някакъв документ на хартия, бихме искали да започне един дебат за това как си представяте вие едно такова споразумение между Европейския съюз и САЩ? Европейската комисия по Лисабонския договор ще бъде главният преговарящ. Това е една много тежка отговорност, която ние приемаме много сериозно. За това ни се иска на този ранен етап да започне една обществена дискусия по тези въпроси. Тоест, процесът започва сега, а в края на всичките ни разговори ще излезем с а, някакво споразумение. По време на тези дебати ще имаме многократно възможности да говорим по тези въпроси. Когато обаче се постигне такова споразумение, защото това е целта ни в крайна сметка, тогава дебатът по индивидуалния обмен на данни, както и по-ранното гласуване бе по този въпрос, нещата ще бъдат улеснени, защото ще има една обща евроатлантическа рамка, която ще задава границите, но а, така или иначе и по SWIFT, и по пътническите данни, и по всички останали свързани въпроси. Та тези дебати ни показват колко е сложна тематиката. Разбира се, че и ние, и САЩ Имаме общи правни принципи норми, пък и традиции. Но начинът по който опазваме личните си данни, както и правата на нашите граждани са различни. Така че да се постигне съгласие няма да е лесно. Надявам се Европейския парламент да бъде един партньор на Европейската комисия в този сложен процес. Новите двама комисари, или поне номинирани за комисари колеги са силно ангажирани по тази тема и аз очаквам с нетърпение по-нататъчни дискусии с вас по въпроса. Председателя. Благодаря, господин Фол. Госпожа Инвелт. Благодаря. Парламентът призовава за трансатлантическо споразумение за обмяната на данни от много време. Ние искаме да има такова споразумение, така че приветстваме всички идеи в тази посока. От друга страна обаче, нашия парламент отдавна иска да бъде част от процеса. Гражданските свободи се третират като някаква бюрократична формалност един вид, ние сме един гумен печат, който трябва просто да подписва а, вашите решения. И мисля, че гласуването, което протече преди малко, трябва да ви бъде обица на ухото. Искаме споразумение, обаче то трябва да бъде сключено след публичен дебат и парламента трябва да участва в воденето на преговори. Искам да припомня на господин Фол и на нашите колеги, че госпожа Рединг обяви един преглед на цялата рамка за защита на данните в Европейския съюз, което включва и директивата и рамковото решение, които са част от третия стълб, както и различни секторни споразумения за защита на данните. Считам, че трябва да изчакаме да заложим собствените си стандарти и тогава да използваме тези стандарти за започване на преговори с САЩ, а не сега да се втурваме през глава, да подписваме някакво ново споразумение и да стигнем до същото положение, по което стигнахме ето сега с SWIFT, както и с други международни спогодби. Мисля, че нашия промен трябва да участва от началото до края на този процес и във всяка една от неговите стъпки, за да има той демократична легитимност. Благодаря, госпожа Интвелт. Други оратори имат ли желание да вземат думата? Okay. Then... Добре, продължаваме. Тогава преминаваме към пета точка. Равно третиране на лицата без оглед на религиозната принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Ще обсъдим състоянието на преговорите и uh, господин Рао Румева може да бъде изслушан. Знаете, че становището на Европейския парламент по директивата за равно третиране, предишният доклад Луденбег, бе променено в пленарна сесия през април 2009 време на предишния законодателен мандат по процедурата за консултации. Тъй като Лисабонският договор влезе в сила, това досие трябва да се разглежда по процедурата за предоставяне на съгласие. Спрямо съответния член за функционирането на Европейския съюз и новия докладчик, господин Ромева, ние би трябвало да подходим с, по процедурата за поддаване на съгласие. Нека да дадем думата на докладчика и след това ще изслушаме госпожа Лин, докладчик за една от другите ни комисии, кои, комисията по заедостта. Имате думата. Е, Много благодаря. Да, това е днешното ни об, обменяне на мнение с ориентировачен характер, защото просто става дума за възобновяване на вече подета работа. И предходният докладчик много се стара, много работи, тъй като мненията бяха много разнопосочни – така че това, като постигнаха през миналата легислатура, определено заслужава цялото наше уважение и заслужава да бъде в основата на второто издание на този дебат. Да, диалога с а, съвета би могъл да започне с един първи въпрос, а именно да се използва постигнатото споразумение тук в нашия парламент по време на миналия законодателен период и да се опрем на тях в следващите си връзки, срещи, диалози с съвета, за да може да не тръгваме от нулата. Това беше първото ми предложение. По второто ми предложение, мисля, че всъщност ще имаме повече разяснения от страна на съвета. Той ще ни разкаже как стоят според тях нещата, докъде са стигнали. Така или иначе би било важно да знаем кой е проблема и <laughs> къде се намира днес този проблем, който ни пречи и който се превръща всъщност в спънка. С какъв график ще работим? Нека да не си да го разрешим този дебат още в рамките на Испанското председателство. Можем да оставим възможности за следващите председателства. И на трето място да уточним каква ще бъде ролята на комисията в целия този дебат. Вече има първи варианти относно позицията на съвета. Дебатът се развива и в лоното на самия съвет. Нещата не са неподвижни. Така че бих искал да чуя от страна на съвета нещо по-конкретно за графика. Кога ще бъде изработен крайният вариант на текста? Толкова от мен. Просто подчертавам, че парламента продължава да проявява добра воля и да желае да сътрудничи в диалога. Това е изявление от страна на парламента и сега обращение към съвета да ни запознае с графика, който те са предвидили да следват докато в процеса на изработване на тази директива. Не знам дали е предвидено изявление на съвета и на комисията, така че чакам отговор от тях и искам да изслушам и мнението на другите колеги, както обикновено. Благодаря ви, господин Румева, казва, казва председателя. Разбрах, че госпожа Лин от комисията по заедостта е била поканена на заседанието на нашата комисия. Не зная дали е тук, готова ли е да вземе думата, ако е тук. Явно не е тук. Испанското председателство и комисията, ако искат, могат да вземат думата от името на Испанското председателство. Жа Сеаре. Ready? Tiene la palabra, por favor. Имате думата, заповядайте. Много благодаря. Благодаря на всички за това, че ме поканихте всъщност не ме е лично, а съвета, за да обясним как стоят нещата, до какъв етап на преговорите сме стигнали относно въпросната директива за равно третиране на лицата. На първо място започвам с информация относно това, че на 2 юли 2008 година бе за първи път представено предложението на комисията. Няма да казвам в какво се състои това тяхно предложение, тъй като те тук също присъстват, представени са и най-добре ще представят проекта си. Така или иначе искам да уточня, че става дума за директива, в която се прилагат на практика принципите на равно третиране на лицата без оглед на тяхната религиозна принадлежност или на убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Тя се вписва в съдържанието на сегашния член 19, бивш 13, съществуваща с други думи законова рамка и която в момента се попълва с липсващите на времето четири причини за дискриминация. Както ви казах, предложението на комисията бе начално изработено на 2 юли 2008 година и по време на френското председателство съвета започна дебат на въпросната директива, а именно второто полугодие на 2008 година. Френското председателство посвети 6 заседания, 6 срещи на тази тема. Напредна се много, постигна се голям напредък относно определенето на приложното поле на директивата. Очертаха се съществуващите проблеми, тъй като директивата е важна, но и сложна, щекотлива. Ето за това всъщност ни отнема толкова време нейното обсъждане и преговаряне. Както ви казах, значи, по време на френското председателство бяха проведени 6 срещи и поради възникналите съмнения относно някои понятия, които не бяха достатъчно добре определени, правните служби излязоха с съдебно решение или с становище по-скоро, което уточни приложното поле и общностните правомощия във връзка с пропорционалността и субсидиарността по този въпрос. И така, пак по време на френското председателство се проведе обмяна на мнения по време на Министерския съвет през октомври месец, където пак отново се подчерта дебело важността на областите, които обхваща тази директива, както и от все още липсващата яснота относно правното основание на някои от използваните в директивата понятия. По време на чешкото председателство също се проведоха заседания, фокусирани по-скоро върху въпроса за уврежданията. И там се постигна важен напредък относно сближаването на позиции с Конвенцията на ООН. Чешкото председателство излезе и с доклад по състоянието на преговорите. И най-сетне по време на шведското председателство бяха проведени нови 6 заседания по същия този въпрос. Съвета направи нещо като общ преговор, общ преглед на тази директива, почвайки от член първи и е, свършвайки с член последен, <laughs> с други думи, напълно бе прегледано съдържанието на директивата по време на шведското председателство и се уточниха някои технически елементи, в смисъл ограниченията на приложното поле, до къде стигат и какво не трябва да надхвърлят. Шведското председателство изработи съответен доклад за състоянието на преговорите по доклад, който изложи по време на съвета от 30, на 30 ноември 2009 година. И там, освен постиженията, се показаха, я, показа се ясно къде липсва консенсус и къде още трябва да се работи. Испанското председателство вече проведе заседание на групата по социални въпроси на 22 януари. Целта на Испанското председателство, което започна съвсем наскоро, както всички знаете, е да продължи преговорите по тази директива, за да може да достигне до някакво политическо споразумение на съвета на 7 юни. Това е целта и за тази цел ще работим. И за да може да си създадете представа, цялостна представа за това колко е сложна тази директива, тези, които нямат всъщност представа, може мнозина от вас имат, искам да ви посоча кои са най-важните, най-трънливите въпроси, а именно разпределението на правомощия между общността, между Евросъюза и държавите членки член 19, сегашен член 19, според договора за устройство на Евросъюза или така наречения Евро... Лисабонски договор, а именно бившият 13. Това е правната основа. Или по друг начин казано, въпроса за субсидиарността и пропорционалността. Ние смятаме, че е необходимо ясно да се очертаят границите между правомощията на Съюза и правомощията на националните държави по въпроса за приложното поле на тази директива във връзка с образованието, социалната сигурност и здравеопазването. Друг един не по-малко сложен въпрос е въпросът свързан с различното отношение, което е предвидено като възможно от директивата а именно изключенията на това равно третиране. Има има някои различия в отношението, които в никакъв случай не бива да бъдат тълкувани като дискриминационни, а по-скоро свързаните, по-точно свързаните с възрастта или уврежданията. Те не са дискриминационни. Винаги, когато Целите, преследващи това различно отношение, са уместни и необходими. С други думи, виждате, че това е много важно и много съмнение възникват по този въпрос, дали средствата, инструментите за прилагане на този концепт, на това абстрактно понятие, са добре намерени. Продължаваме работа. Има други разни въпроси, които уча... следва да бъдат пояснени, като така наречените разумни нагаждания или правото на достъп, възможността, физическата възможност за достъп, имам предвид персон, някое лице с увреждания, което не може да влезе в дадено здание или учреждение, просто защото няма рампа. По този въпрос, например, докъде трябва да се притиска и къде може да се отпусне педала, смисъл такъв, че няма да бъде задължително строителството на адаптивни мерки. По въпроса сега за нови или стари исторически сгради, които следва да бъдат пригодени за нуждите към, на хората с увреждания, и тук трябва да уточним докъде може да стигнем в пригаждането на приспособяването на новите сгради и на старите с исторически характер. Други разни елементи, понятия също продължават да са неясни, да чакат определение, особено тези, които са свързани не само с прякото и непряко дискриминиране – които са застъпени като понятие в други директиви, а с дискриминацията, която се нарича така да, дискриминация наричана по подразбиране. Защото ако ако някой, например, няма увреждания, но има син или дъщеря, които страдат с от увреждания, също биха могли да бъдат обект на дискриминация по подразбиране. Или пък друго едно понятие дискриминация по погрешка. Въпроса за турмоза. С други думи, Както виждате, нямам амбицията да съм изчерпателна, просто ви нахвърлях тук някои по понятията, които, по които работим, по чието определяне в правен смисъл работим, за да дадем след това карт бланш на преговорите в възможно най-ясен юридически контекст, за да избегнем възможността, евентуалната възможност, ако ние не стигнем до консенсус, да се обърнем към съда, за да искаме оттам пояснение и тълкуване. Не всичко трябва да приключва в съда. Можем ние сами да поставим дебата на ясни основи още от самото начало. Следващото ни заседание е предвидено през февруари месец. След това ще срещаме толкова пъти, колкото ни е необходимо, за да достигнем до консенсус. И ето това е нашето мнение и нашия принос по въпроса. Благодаря ви. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Олсон. Тук ли сте, господин Олсън? Да, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Няма да отнемам много от вашето време. Председателството беше много изчерпателно. Само няколко момента, на които ще се спра. Разбира се, възможността Европейския съюз да предприеме мерки в тази област проистича от Амстердамския договор и член 13. За целта съветът прие три директиви. Първата обхваща сферата на заедостта и достъпа до стоки и услуги въз основа на етническия происход. Има подобна директива която се отнася до недопускане дискриминация в основа на пола и трета директива обхваща останалите причини за дискриминация, като убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Така че предложението на комисията и политическия дебат по това предложение до голяма степен са съсредоточени върху това, че има различни нива на защита – спрямо различните основания за дискриминация. И това предложение цели да има пълна равнопоставеност. Разбира се, парламентът прие всеобхватно предложение и становище в полза на това. И Комисията и съвета се запознаха с доклада на Европейския парламент и представиха своите отзиви по много конструктивен начин и комисията също така се опираше върху този доклад при преговорите с съвета. Има необходимост от единодушие тук. Това означава, че има предизвикателство пред постигането на съгласие. Нещо, което трябва да отчетем. Не мисля, че трябва да продължавам да ви отнемам от времето и да ви занимавам с подробностите на предложението, но съм тук и с радост ще отговоря на всички ваши въпроси или бележки. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Олсон. Сега започваме обсъждането. Чувам тук гласове. Първо господин Бозутил, заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам да изразя някои опасения от името на нашата група. Особено, що се отнася до начина по който се процедира с това досие. Ние искаме да подчертаем, че осъзнаваме изключително деликатния характер на въпросите, обхванати от това досие, и за това трябва да сме много предпазливи. Тук се занимаваме с въпроси, които се отнасят до личната ситуация на много хора и трябва да се въздържаме от всяко изкушение да регламентираме живота на хората. Разбира се, принципът за недискриминация – означава точно това, което той означава и ние искаме сериозно да се отнесем към това и като група ние искаме изцяло да си сътрудничаме с другите групи да постигнем нещо добро. Но ние искаме резултата да бъде балансиран. Не искаме да се прехвърлят определени граници, да не се създава прекомерна бюрокрация, да не се предизвикват прекомерни разходи, особено за малките и средни предприятия. И не искаме да се действа по начин, който може да бъде разглеждан като нарушаване на принципа за субсидиарност, особено в тези области, в които на преден плат са морални и етични съображения. Така че това са основните ми съображения, изразени от името на НП. Изказвам се от името на моята колега, госпожа Вероник Матия, която е докладчик в сянка по това досие. Призоваваме към внимателен предпазлив подход, но също така сме готови към сътрудничество с другите групи в интерес на принципа на недопускане на дискриминация. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Кашман. Благодаря ви. Дали работи този микрофон? Да, благодаря ви. Приветствам факта, че Раул е докладчик. Не бихме могли да имаме по-подходящ човек. Благодаря и на председателството за това, че предоставя актуална информация на съвета. Някои държави членки искат да разбия тази директива на отделни директиви, за да може това да бъде по-лесно за преглъщане за техния електорат. Има някои държави, които няма споменавам, например Германия, които посочват, че разходите, особено що се отнасят до хората с увреждания, ще бъдат прекомерни. И когато се стигна до рамка директива за етостта, те свръхкомпенсираха така че германците искат тази директива да бъде разбита на няколко отделни директиви. Искам да попитам за това. Дали тези държави членки искат да има иерархия на дискриминацията и ако да, нека да бъдат абсолютно ясни за това. Защото преди пет години ние не ние успяхме да провалим кандидатурата на Роко Ботилионе като комисар по човешките права. И тогава поискахме от Европейската комисия да приеме една хоризонтална всеобхватна директива по всички останали причини за дискриминация. Те промениха своето мнение и решиха да предлагат директиви за различни основания за дискриминация. И парламента правилно каза, че това не е приемливо, защото няма никакви морални доводи в едно цивилизовано общество да се разглеждат хората като по ниши създания въз основа на определени основания, които са де-факто основания за дискриминация. Ние трябва да защитяваме правото на религиозна принадлежност или убеждение, например, но ако религиозното убеждение се натрапва на други хора и намалява гражданските свободи и човешките права, в съответствие или по-скоро в сравнение с положението на този, който я натрапа, то тогава имаме дискриминация. Така искам да кажа, че имаме те първа да извършим много работа. Самата идея, че може да разрушим идеята за това, че дискриминацията е нещо по характера си едино, защото вярата по дефиниция не може да бъде намалена, не може да бъде подкопана, защото вие вярвате в нещо, независимо от неопровержими факти. Но така ли, че вие имате вяра в нещо? Така че, що се отнася до вярата, ще кажа. Придържате се към вярата и към предписанието в Светото писание, което казва обича ближния си. Нашия съюз се основава върху обединение на цивилизовани общества, които познават ужасите на нетолерантност към други хора. И толерантността не е в това как се отнасяте към мнозинството, а към мълцинството. И в това отношение някои държави членки още доста изостават. И за това сега трябва тази директива да стане действащо законодателство. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Кашман. Госпожа Интвелд. Да, благодаря ви, господин председател. Бих искала да повторя това, което беше казал докладчика и колегата Кашман. Моята група осъзнава значението на хоризонталната директива и аз съм много загрижена, защото виждам какъв е подхода на съвета и какви доводи се изтъкват. Както и господин Бузотил, аз не бих искала да обременявам малките и средни предприятия с прекомерни разходи, но мисля, че практиката показа, че във всички дела, заведени в съда или съответните органи, разходите бяха основен проблем. Мисля си, че в Германия имаше проблем с прилагането на предишните директиви, но има други страни, в които има много добро законодателство срещу дискриминацията, например, срещу хората с увреждания. Винаги смятам и съм смятал, че разходите не са подходящ довод, за да се оправдава дискриминацията. Извинете, че съм толкова откровена. Що се отнася до това, което господин Бузотил каза за регламентирането на живота на хората прекаломерното регламентиране. Аз не смятам, че тази директива регламентира личния живот на когото и да било. Тя дава права на хората, права, които те преди това не са имали. Вие много внимателно не се докоснахте по-сериозно до моралните етични измерения, до деликатността на въпроса. Но нека да наричаме нещата с техните собствени имена. Ние знаем, че много хора не искат да признаят равните права на а, хомосексуалните, лесбийките, бисексуалните и транссексуалните. Нека да бъдем откровени в това отношение. Европейският съюз няма никакви правомощи в сферата на семейното право и не трябва да се преструваме, че директивата, директивата ще промени това. Но ние сме за равнопоставеността. Имаше времена, миналото в Европа, че държавата можеше да реши, че, например, ако сте католик, нямате право да се ожедите за протестант. Имаше времена в Европа, когато евреите нямаха право да се женят за хора от друга вяра. Има примери в други части на света, когато е имало забрана за брак между чернокожи и бели. Ние никога няма да позволим държавата да се намесва в личните решения на хората в избора на партньор. Защо ние се отнасяме толерантно към това, че държавата ще се намесва в лични избори и избор на партньор, независимо от сексуалната ориентация? Какво е по-различно тук от отношението към религията? Много ви благодаря. Много ми помогнахте. Мисля, че всичките правителства на държавите членки са подписали хартата за основните права, всичките договори. Те са получили договора на своите езици и във всеки език има тези разпоредби. Мисля, че трябва да сме смели и да отстояваме равни права за всички. Това е принцип. Надявам се, че съветът ще поеме същата отговорност. Много се радвам, че Испанското председателство се занимава с това досие, защото съм убедена, че вие ще извършите много добра работа и ще имаме една хоризонтална директива за равнопоставеност на всички, без каквито било изключения. Благодаря ви, госпожа Интвел. Имам списък от няколко депутати, които искат да се изкажат. Предлагам първо да изслушаме докладчиците в сянка. Първо госпожа Боскорт и госпожа Де Йонга. Също така предлагам, че тъй като има още други точки от дневния ред и затова предлагам да наложим само ограничение, що се отнася до използването на време. Госпожо Боскорт, заповядайте. voorzitter. Ik zal het kort houden. Eh, ik denk, als ik hoor wat, er Благодаря, Изслушахме казаното от съвета и техните амбиции по отношение на този въпрос. Това много ме зарадва. Но като погледна нещата в действителност, те не изглеждат толкова насърчителни. Всяко председателство се кани да свърши тази работа. През ноември мислехме, че това ще стане по време на шведското. Испанците сега обещават какво ли ще стане с белгийците и сигурно и унгарците ще обещават накрая. Така че това, което казвате, всъщност не отговаря на това, което вършите. Желая, разбира се, на Испанското председателство успех. Нека решат проблема. Ще се радвам, защото има сериозни проблеми, които, разбира се, са различни в отделните държави. Има в някои държави проблеми с образованието, други пък има проблеми с свободата на самоизразяване, други имат проблеми с поставяне на достъп за хората с увреждания. Така че е доста сложна тази мозайка и ако искаме до 7 юни да има политическо съгласие, аз не знам какво да кажа, но с любопитство ще следя какво ще се случи. По отношение на въпросите на господин Ромева, Това, което направихме тук, в парламента, мисля, че документът ни е добър. Няма какво друго да правим по него. Той е една добра база за по-нататъчни дебати по тази тема. Благодаря. Thank you, Mrs. Botscourt. Mr. De Jong. Господин Йонг. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, weet u wat ik zo triest vind? Господин председателю, мисля, че е срамно. Решения, които нашата комисия взима, комисията по правата, която се занимава с правата на човека, да отнемат права на човека. Света е бърза. 30 ноември, няма проблеми, нямаме проблеми с държавите членки. И те така говорят, когато предоставят права на гражданите. Обаче след това започват някакви страшни дебати, изключително продължителни, когато се опитват в крайна сметка да достигнат до някъде. Мисля, че когато се отнемат права, тогава трябва много внимателно да се подходи, да се види докъде ще се стигне. Когато се предоставят права, то тогава трябва да се радва, защото предоставяш права на гражданите и Европа има добавена стоеност. Разбирам, че тази директива може би ще доведе до определени разходи. Холандския парламент поиска от правителството да даде информация за, потен... за евентуалните финансови последици от приемането на този документ, но не съм съгласна, както казаха и други преди мен, че трябва да си чакаме, докато съвета реши да вземе решение по въпроса. Така че подкрепям казаното от колегите. В максимално кратки срокове трябва да напреднем по този въпрос, защото, господин Босотил, така е. Става дума за конкретни хора, които имат нужда от нашата помощ. Благодаря. Thank you. Благодаря. Връщам се към списъка. Господин Яколино. Sarò велочисимо. Anche perché tempi sono... Аз ще си кажа много кратко, защото няма да ни стигне времето. Мисля, че това е най-важният въпрос от всички. Мога да кажа на всеки, на всяко едно семейство, за нашето решение, защото става дума за родители, които имат деца с специални, които имат нужда от специални грижи и посещават училище и ние трябва да премахнем бариерите пред тези деца. Това ще окаже въздействие върху гражданското общество и ето за това трябва да предприемем действия и да се опитаме да уравновесим различните нужди. Помням си дългите преговори, които доведоха до приемането на Стокхолмската програма. И нашия документ има един много важен пасаж. Там се говореше за деликатни въпроси, като културна идентичност, национална идентичност и как те трябва да се вземат предвид, защото са важни. А днес ние говорим за равно третиране за всички, без оглед на религиозна принадлежност, убеждение, увреждане или сексуална ориентация. Имаме все повече хора с увреждания и това трябва също да бъде сърцевината на нашия дебат. Тук не говорим дали имам такива права, а говорим за начина по който тези права да могат да бъдат упражнявани пълноправно с съответни измерими економически ресурси, които биха гарантирали това. Господин Босотил, не бива да забравяме различните интереси, които трябва да бъдат уравновесени – Считам, че ни трябва и здрав разум и един уравновесен резултат за всички тези милиони хора, а, които живеят един много по-различен живот. Председателя. Има трети докладчик в сянка. Сега разбрах. Съжалявам, че не бях предупреден господин Клайс. Vraagt, да, бях поискал думата преди малко. Всъщност не съм истински, същински докладчик в сянка, но исках да се изкажа. Тъй като ми се струва, че нещата са много бюрократизирани и определено ще представляват допълнителна административна тежест на малките и средни предприятия. По въпроса за субсидиарността, това трябва да се остави на инициативата на държавите членки. Там вече има там вече има законодателство по въпроса, което може да представлява добавена стойност към европейското такова. Ако сега работим пък за европейски норми, които да прибавим към националните, да не се противопоставим на въпроса за правото за свободно волеизявление. Аз съм фламандец от Белгия, фламандец и много добре знам за какво става дума. Особено когато става дума за на напоследък случващите се събития с представители на мюсюлманското вероисповедание. Никой не поставя под съмнение свободата на вероисповедание в Европа, но пък не бива да забравяме, че имаме и право да критикуваме или да не приемаме всичко, което идва от религия различна от нашата. Ислямът не е само религия, а и политическа идеология. Благодаря. Äh, много благодаря, господин председател. Аз съм германка. И тъй като току-що споменахме Германия, искам да кажа на господин Ромева, че не е прав. Тази директива ни постави много проблеми на нас в Германия, но да не забравяме, че социалистите и зелените управляваха Германия до съвсем скоро. И това има конкретни последици, а именно многобройна законодателна дейност по въпросите за защита на правата на евентуално застрашените от дискриминация и нарушавайки правата на други хора. Така че аз смятам, че тук имаме посегателство срещу принципа за субсидиарността. Много неща си позволяваме тук в Брюксел. Да уточня, че не съм против борбата с дискриминацията, но малко по-внимателно да използваме думите когато твърдим, че в една държава се дискриминира, а в друга не. Например, гражданите, болните граждани или гражданите с увреждания, с различни вероисповедения и така нататък. Всички тези граждани са грижа на първо място на собствената си държава. Те наистина имат право да изразяват свободно правата си, но това е така, защото на първо място така е учредено и записано изрично в собствената им конституция. Така че не виждам защо трябва да надграждаме сега европейско законодателство над нещо, което вече съществува. Няма как да го обясним на нашите граждани в Германия, например. Всички испан... германски граждани, например, биха го изтълкували като право да се съмняват в смисъла на съществуването на Евросъюз не на последно място, защото различните немски правителства изходиха от европейска основа във всичките тези сега действащи законодателни разпоредби по въпроса в Германия. германците са определено резервирани, когато става дума за подобен вид текстове. Господин Кашман за пълно право твърди, че никой не бива да бъде считан за инвалид в нашия западен свят. Но тук в парламента, например, как се държим с пушачите? Те са на приковани на позорния стълб, не само тук в парламента, и в цяла Европа. И това, според мен, е дискриминация. Дискриминация като всяка друга. И тя, като всяка друга, е неприемлива. Защото, по принцип, пушачите са пристрастени към тютюна. Бихме могли така да ги разглеждаме и бихме могли да ги дефинираме едва ли не като болни, както считаме по дефиниция за болни алкохолиците. И нещо, което искам да питам във връзка с пригаждането, с приспособяването на историческите сгради. Представителката на съвета каза, че има специална работна група по въпроса. Това са исторически сгради за... с публични такива или частна собственост, например. Искам да попитам дали е предвиден достъпът на хора с увреждания до такива исторически сгради с няма значение от конкретната ситуация в Германия. Това би поставило много проблеми във връзка с борбата с климатичното изменение, което доминира напоследък навсякъде. В Германия би ни поставило много въпроси и проблеми, необходимостта да адаптираме всички исторически сгради. Благодаря. Jag vill bara påminna ärade kollegor om att idag diskuterar vi rådet. Първо благодаря на почитаемите евродепутати. Днес говорим за проекта директивата на съвета за равно третиране на хората. Това е и етичен и политически въпрос. Не става дума за техническа тематика. Някои хора обаче така го третират, като техническа тематика. Не говорим за сгради, не говорим за архитектура, говорим за живи хора човешки същества. И считам, че това е основното. Тук се говори за живи хора и за начина по който те възприемат света. Директивата, за която чухме няколко думи от представителя на председателството, явно среща трудности в съвета. Мисля си, че точно ние в тази парламентарна комисия трябва да припомним на всички, че не става дума за бюрократични механизми и технически параметри. Трябва да говорим за днес и сега, 2010 година, Европейския парламент. Хората трябва да могат да избират с кого живеят, как живеят, как ще бъдат третирани и те трябва да получават равно третиране, независимо от това дали имат някакво увреждане, каквото и да било то. Съжалявам, че така говоря с раздразнение, но живеем в 21 век, в крайна сметка. Нали? Не говорим за право на религиозни убеждения. Говорим за свободи, за свобода на религията, на религиозните убеждения. И, и аз съм част от а, една християнска общност. Самата аз съм свещеник и съм единственият такъв случай в а, а, този парламент и много се дразна, като навлизате в такива а, технически подробности, а в същото време е, нали, говорим за хора. Няма нужда да говорим за достъпа до сгради. Не си струва нито в този парламент, нито в тази комисия, нито който иде от почитаемите депутати да говорят за такива неща. Тук сме за да опазим основни свободи и права на всички граждани в този съюз. Борим се за правото всеки да избира живота си. А това не е нещо, което а, може да бъде договорено с публичните власти или с частни лица. Искаме да бъдем хора, човешки същества в Европейски съюз 2010 година, да упражняваме своите права и да можем да избираме начина по който живеем, заедно със своите свободи, независимо от къде сте, какви сте и така нататък. Та това са права, които би трябвало да бъдат приложими във всички държави членки, навсякъде и постоянно. Затова ще кажа на докладчика, че се надявам, че ще може да работи ентусиазирано по този доклад срещу тази офанзива. Надявам се Испанското председателство да преодолее трудностите и да се движи напред, защитавайки свободата и да не забравя, че става дума за хора, за човешки същества, става дума за вас, за мен, за всеки един друг гражданин на Европа през 2010 година, който трябва да може да избере как да живее живота си. Благодаря. Thank you, Mr. Brown. Благодаря, господин Бронс. Благодаря, господин председател. Повечето хора биха искали работещите да бъдат третирани по честен справедлив начин работодателите. Също така никой не би искал да се отказват социални услуги без сериозно основание. Обаче, когато става дума за религиозни убеждения и кой трябва да бъде назначен за свещеник, то тогава се оказва, че нещата стоят различно. Политическите партии не трябва да бъдат предмет на указания – как да водят своята политика. Законите в тази сфера не укрепват свободата, а ограничават религиозната и политическата свобода. Религиозната и политическа свобода в европейската свобода като че ли зависи от религиозните и политически партии, които се придържат към принципите на все по-автократичен либерализъм. Благодаря ви. Thank you. Благодаря ви. Мисля, че има още желаещи да се изкажат? Преди да дам думата на комисията председателството и докладчика, давам сега думата на господин Крушета. Благодаря, господин председател. Много говорим за различните аспекти на тази сфера, особено що се отнася до свободата на вероисповеданието. Смятам, че това е един от най-важните въпроси в Европа в момента. Например, ако помислим какво се случи в Швейцария с референдума за минаретите, то ще трябва да се замислим за тези неща след време и в Европа. В Европа виждаме, че съществува възможност за ксенофобия и ксенофобски движения. Дебатът за минаретата беше антиисламска пропаганда – Смятам, че трябва да сложим край на това. Трябва много ясно да се каже, че има свободи на личността, но има също така колективни свободи. Свободи на групи, които имат право да практикуват своята религия, да изповядват своята религия. И държавата е гарант на правата и свободите на личността. Благодаря ви. Благодаря ви. Виждам, че има още желаящи да се изкажат. Но това са хора, които вече са изказвали, за това ви моля да бъдете изключително кратки. Софи Интвелд. Аз просто искам да реагирам на нещо, което каза господа Зомер. Защото вие говорихте за хартата за основните права и вие попитахте защо ни трябва директива, след като вече има харта за основните права, която защитава гражданите. Малко съм задачена. Защото когато няколко пъти в този парламент обсъждахме дали Европейският съюз има права право да се намесва в делата на държавите членки, когато има незачита на човешките права или дискриминация. ЕНП казваше, но хартата на основните права не дава такива правомощия на Европейския съюз. И ако хартата не дава тези правомощия на Европейския съюз, как тя дава права на отделните граждани? Бих искала да получа разяснение от НП. Нека да не подновяваме и да не започваме отново дебата, това е обмен на мнение. Добре, господин Бозутя, ще ви дам думата, но първо господин Кашма. Не? Не искахте думата, добре. Тогава господин Бозутил и след това господин Румева и председателството. Микрофона не е включен. За съжаление, господин председател, като че ли има едно погрешно впечатление, че ако не си съгласен с Софи Интвелд или госпожа Викман, то тогава ти си против човешките права. Но това не е така. Ние просто имаме различна гледна точка, различна политическа гледна точка. И просто бих искал всички да зачитаме различните гледни точки. Всички имаме различия. Това, което искам да уточня възоснова на последното изказване на София е следното – това, което казваме тук е не, че ние сме срещу хората, както каза госпожа Хит... Викман, или как тя намекна, че ние сме срещу човешките права. Такмо обратното. Ние сме изцяло за принципа на недопускане на дискриминация. Майкъл, повярвай ми, ние сме за принципа на недопускане на дискриминация. Но това, което ни казваме, е, че има предели за правомощията на Европейския съюз. И за това доколко Европейския съюз може да приема законодателство въз основа на принципа на субсидиарност. Този принцип трябва да се зачита. Ние не можем да отменяме този принцип, защото той е част от договорите. Това е което ние казваме. Благодаря. 20 секунди, господин председател. Тук, разбира се, не трябва да стремим към окончателен отговор, но ако ЕНП смята, че хартата за основните права не дава правомощия на Европейския съюз да защитава правата на гражданите в държавите членки, то как хартата може да даде права на отделните граждани? Мисля си, че това е нещо, което трябва да уточним. Аз мисля, че в момента започваме за пореден път дебата. Трябва все пак да държим нещата под контрол и, и, тъй като господин Кашман ни призова да обичаме ближния си, аз лично се опасявам, че нещата излизат извън контрол. Добре, ще ви дам думата, но моля бъдете кратки, за да можем да стигнем до края на тази точка. Това е само обмен на мнения. Целта не е да има безкрайен дебат. Госпожо Зомер, заповядайте. Аз не искам безкрайен дебат. Просто не разбирам. Защо госпожа Софи Индвелт, само защото седи в президиума, може непрекъснато да взима думата? Сега е мой ред. Имаме хартата на основните права. Разбира се, трябва да защитаваме тези основни права и го правим. Всички сме подкрепили от самото начало Конституционният договор и разбира се, хартата за основните права беше част от Конституционния договор и сега е част от Лисабонския договор. Разбира се, можем да имаме различни мнения за законодателството срещу дискриминацията. Въпросът е, както каза господин Бузотил, доколко се разпростират правомощият на Европейския съюз. Какво и колко може да се прави на европейско ниво? Разбира се, основните ако основните ценности на Европейския съюз се нарушават държава членка, то тук трябва, разбира се, да се предприемат мерки, защото има Лисабонски договор, има харта на основните права, но задава се въпрос, доколко далеч трябва да се стига в мерките срещу дискриминацията. Да, ние искаме всички хора да бъдат равнопоставени, да не бъдат жертва на дискриминацията, но все пак става въпрос за мярка. Не трябва да забравяме, че в Европейския съюз има 27 държави членки. Те живеят заедно и всички те са демократични страни и има национално законодателство. За това говорих и не виждам защо трябва да ме обвиняват за нещо, което никога не съм казвала. Добре, господин Кашман. Благодаря. Целта на парламента, аз вече тук съм от 11 години, е да повтори това, което вече се съдържа в директивата за недопускане на расова дискриминация. Това е изцяло възоснова на принципа на субсидиарност. И ако НП ни подкрепи, това ще бъде значително подобрение. И последно, никога не съм бил съгласен, че човешките права се подчиняват на принципа на субсидиарност, защото ни казваме нарушението на човешките права в една държава членка е същото като нарушаването на човешките права в моя държава членка и за това ние се присъединяваме и към Европейската конвенция за човешките права. Благодаря ви, господин Гочета, заповядайте. Да, много накратко. Както обикновено всъщност. Да, не бива да прилагаме принципа за толерантност, когато обясняваме как стоят въпроса с дискриминацията. Различните хора не значи, че са второкачествени хора, които, ах, горкичките трябва да ги защитаваме, защото иначе за нищо не ги бива. Това е по-скоро друго. А нас ни, за, ни интересува в момента начина по който бихме могли да организираме равно отношение към всички, а да не сме като майка Тереза благотворителни. Благодаря. Нека да се ориентираме към заключения. Ще дам думата на председателството. Господин Кашман, който пък е следващия докладчик, трябва да си тръгне към 3, така че първо господин Румеве, след това председателството. Съвсем накратко. Нека сега да не изобретяваме наново топлата вода. Тези неща са се случвали в миналото. И сега имаме един консенсусен текст, най-накрая. Прикамвам секретарята да раздаде текста на всички колеги, за да знаят за какво говорим. Мисля, че това може да ни помогне. Поне да разберем за какво става дума. И за какво не става дума. Като докладчик искам да кажа, че е много важна подредбата на факторите в нашия подход. Така че вместо да говорим за разходи, хайде да говорим за ползи, социални ползи, които бихме могли да постигнем, като елиминираме дискриминацията. Имало е, разбира се, дебати и по разходите, защото нещата ще имат някаква цена, но те ще бъдат компенсирани, дори надхвърлени от социалните ползи а, за цялото общество при елиминирането на дискриминацията. Така че е хубаво да използваме точната терминология. Още нещо. Нека да, да говорим по-ясно за това дали ще има повече законодателство за населението на Европа. Фактът, че може да си в определена държава членка, също теб може да има дискриминация, в друга не, ето това предизвиква проблемите и споровете. Това трябва да бъде разрешено и то бързо. Това е целта на тази директива. И това не търпи отлагане. И накрая Нека да изясним някои неща. Има много проблеми, които трябва бързо да бъдат решени. И аз искам да се обърна към съвета с молба да ми кажат как смятате да въвлечете парламента в тези дебати. Как да участваме ние според вас? И ако приемем, че ролята, която ние можем да играем в тази роля, може да се основава на споразуменията, тогава да видим какво може да излезе от това. <laughs> Испанското председателство. Muchas gracias, presidente. Bien, en primer lugar voy a ser brevísima. Аз ще бъда много кратка. Благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха. Много ви благодаря наистина. Записах си всичко, което чух. И сега искам отново да повторя всъщност, че работата по тази директива е много важна и много сложна. Така че работата ни е сериозна и пълна с а, непрекъснато вглеждане в най-малките деталчета. Работи в сътрудничество с предходната и с следващата ротационна държава, която ще поеме представителството, за да можем да стигнем до някакъв консенсус. Но ви предупреждавам, нещата са сложни, дебатите ще бъдат дълги, преговорите ще отнемат много време. Нужно ни е юридическо изясняване, избистряне на понятията, но не се отчаиваме от всичко това, което ви описах. Ще работим и ще стигнем до някъде. Мисля, че госпожа Сомер питаше за историческите сгради. Просто го дадох като пример. Дадох го като пример за специфично затруднение, по което директивата трябва да се произнесе. Освен това, знаете, че тук се изисква единодушно решение в съвета и след това одобрение от страна на парламента. Така че може да си представите колко допълнително ще се затрудни преговорният процес. И така, пак повтарям, много ви благодаря. Удоволствието беше мое. Благодаря. Gracias a la presidencia española. Благодаря на Испанското председателство. Commission would like to react, please. Комисията иска да реагира. Съвсем накратичко, моля ви. Thank you, Chair. We're very short. Благодаря. We're very impressed by the, the uh, Spanish Благодарим за силния ангажимент на Испанското председателство. Отново Искам да подкрепя докладчика и коментарите му. Това е една директива, която не се опитва да разреши всички проблеми на обществото. Това е директива за достъп до стоки и услуги. Не бива да забравяте това, когато водите вашата дискусия, за да не се отклонява дискусията в ненужни посоки. Има много други въпроси, те са важни, но те няма да бъдат решени от тази директива. Още нещо. Става дума за достъп до стоки и услуги и има социални ползи, казато каза докладчика, но може да има и економически ползи. Тоест, хора нямат достъп до стоки и услуги, които искат да си купят или съответно от които, с които искат да участват, което води до економически разходи или господин председателя. Благодаря. Това беше края. Много беше нагорещен дебата, но, за съжаление, просрочихме времето и трябва да се движим бързо към следващата точка – публичен достъп до документи на Европейския парламент, на съвета и на комисията. Докладчик е господин Кашман. Без а, повече коментари давам думата на господин Кашман. Ще има размяна на мнение, което ще бъде след неговото изказване. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Ще говоря съвсем накратко, защото многократно сме засягали тази тема. След резолюцията, която гласувахме в пленарна зала, считам, че сега, тъй като все още сме по време на първо четене, пред нас е едно актуализирано предложение на комисията, което е основано на прегледа върху документа. Няма някакви основни изменения, но те, си, те заявяват, че са актуализирали документа, така че да отговаря на Лисабонския договор. Това, което искам да направя едните дни, е да изготвя един проекто доклад. След дискусиите, които текоха няколко месеца, макар че знам, че няма всички да са съгласни по този въпрос, но все пак искам да изготвя един проект доклад, който да се основава на позицията на парламента, приета през март 2009 година. Това ще стане заедно с напътствията на правната служба така че всичко, което вече е уредено в договора, да не бъде включвано. Да, ще изляза с този доклад пред вас и ще мине първо четене в пленарна зала, след като и дебата и гласуването преминат в парламентарната комисия. Надявам се докладчиците в Сянка да са съгласни с това. Получих една бележка от госпожа Халтело, което не може да бъде тук, но тя е, подкрепя моето становище. Предвиждаше се да има дебат с националните парламенти. Те не можаха да дойдат, за съжаление, но така ли че ни притиска времето и всъщност може би по-добре, че не успяха да дойдат. И сега искам да чуя становищата на докладците в Сянка и Европейската комисия, макар че едва ли комисията би имала нещо е, значително различно да добави към казаното. Благодаря, господин Кашман, за това, че ни дадохте тази информация и за това, че говорихте наистина много бързо. Сега представителя на комисията, господин Кристенсен. Благодаря, господин председателю. Комисията приветства действията на парламента в следствие на резолюцията, която бяха приета. Радно се, казвам към господин Кашман, искаме парламента да участва по-бързо това първо четене, защото това е нормална институционална практика. Освен това, се надяваме това да бъде една важна стъпка, посредством която да се задейства процеса, в, която, в който трите институции имат един плодотворен диалог и в близко бъдеще регламента да бъде актуализиран. Благодаря, казва председателя. Давам думата на председателството. Искате ли думата? Сеньора Бенито, кире интервенир? Госпожа Дебенито? Но. Не. Добре тогава. Продължаваме нататък. Давам думата на дамите господа евродепутати и господин Сома. Äh, äh, да, много благодаря. Благодаря ви, господин председател. Да, трудничък е този въпрос. <laughs> Говорила съм с господин Кашман и на пленарно заседание, но пък когато се живее в демократично общество, това е право право е да се изразяваме свободно и ние се възползваме от него. Това остана малко висящо по време на предишния мандат. Много се говори, но не се напредна. Резолюцията проекто становището бе изработено, но аз като представител на моята политическа група искам да изразя известно разграничаване от съдържанието на това проекто становище, така че смятам, че трябва да продължим преговорите и разговорите с докладчика, с докладчиците в Сянка. Комисията вече излезе с становище по-скоро по формата, отколкото по съдържанието, но може би господин Кашман вече е говорил с тях. Да не забравяме, че Лисабонският договор вече е в сила от близо два месеца и може би затова има толкова много нова и все още не смляна от нас информация. Но така или иначе няма за, за кога да се бавим. Благодаря. No Има ли други желащи да се изкажат, доколкото виждам не? А, господин Кашман. Благодаря. Моите измен... извинения, но трябва да напусна. Но по съвпадение аз тази вечер ще се изказвам след министър-председател на Обединеното Докасо по въпросите на равенството и на дискриминация, така че ще продължа с темата на нашия дебат. Бих искал да благодаря за някои от бележките и за градивния подход към това досие. Не винаги сме се съгласявали, но по този начин се водят преговори. Трябва да предложим компромис, който да приемли за всички страни. Господин Дион също беше много конструктивен и това помогна за напредъка по това досие. Нямам повече какво да кажа. Само ще кажа на моя добър приятел в комисията, не е много искрено и не е много добре да натиквате парламента в този ъгъл, в който се казва, че той нищо може да направи и да се казва, че нормалната институционална практика е да се постига съгласно първо четене. Според Лисабонския договор и преди това ние винаги сме постигали съгласие преди финализирането или преди да се стигне до официалното първо четене. Искам да повторя и да подчертая това, защото повтарянето на старите предизвикателства само ни отхвърля назад към миналото. Благодаря, господин Кашман. И сега вече сме на път към първото четене. Благодаря ви. Нека сега, да, господин Бозутил, слушам ви. Благодаря, господин председател. Преди да продължим по дневния ред, бих искал да помоля да се отложи разглеждането на точка 9 от дневния ред за присъединяването към Европейската конвенция за правата на човека. Това е така, защото моята колега, госпожа Гал, която е докладчик, не може да присъства. И също така разбрах, че много колеги също ще трябва да побързат, за да стигнат на време до летището. Затова ви моля да отложим тази точка от дневния ред за друго заседание на комисията. Добре, мисля си, че всички са съгласни. Добре, ще отложим тази точка от дневния ред. Но, както си спомняте, тъй като отложихме точка 7 за посещението в Южна Италия. Затова сега преминаваме към точка 8, но тя не беше ли също извадена от дневния ред? Така че допълнителната точка вече е се е състояла и Точка 7 е била, е отпаднала, точка 9 е отложена. Така че закривам заседанието.